Продължаваме по тази точка от дневния ред. Следващата точка е доклада на господин Гарсес Рамон. Нова програма за европейска политика за защита на потребителите. Давам думата на докладчика за 4 минути. Благодаря, господин председател. Европейската комисия публикува своето съобщение за дневния ред за потребителите съвсем наскоро. Комисията ИМКО прие своя доклад на 17 май с почти пълно единодушие. Благодарен съм на докладчиците в Сянка и на техническия персонал – за подкрепата. Днес имаме документ, който ще даде на потребителите в Европа по-голяма роля. Както и на организациите на потребителите за периода 2014-2020 година. Основните цели тук са да се обезпечат по-добре интересите на потребителите, да станат те по-запознати със своите права, да се променят е, правата на потребителите в зависимост от промените в обществата и в економиката. Защитата на правата на потребителите е, е една от е, основните ценности в Европейския съюз. Тези права трябва да се упражняват по ефективен начин в много области, като транспорт, телекомуникации, продоволствие и така нататък. Много е важно личните данни на потребителите да бъдат защитени. Следва да се осигури надлежно обучение на, на потребителите, за да може те да знаят какво представлява, например, подвеждащата реклама. Тук говоря и за не, не, не училищно обучение, просто а, а, курсове, например. Потребителите трябва да знаят а, какво точно се крие зад различните банкови, финансови услуги. Трябва да имат възможност за своевременна правна защита защита, ролята на организацията на потребителите следва да се подсили и съответно трябва в тази връзка да се приемат правни и економически мерки. Организациите на потребителите трябва да могат да сътрудничат по по-добър начин с различните органи. Трябва да има регистър на организациите на потребителите и накрая по отношение на цифровия пазар той трябва да се развие така, че правата на потребителите онлайн да са напълно защитени. Потребителите са изправени пред много предизвикателства. Цифровизацията на економиката, застаряването на населението. И ето защо комисията трябва да предвиди мерки за създаване на механизъм за е, колективна правна защита. Потребителите трябва да получават е, по-надежна, по-добра информация. Днес в Съюза има много голямо неравенство. И като част от европейски социален модел би трябвало да заложим на солидарността. Ипотеките за основно жилище трябва да са такива, че когато хората загубят работното си място, да не бъдат изритвани на улицата. Трябва да има възможност за наемане на жилището или за купуване по различен начин. Трябва да има възможност и за връщане дори на имота. Етикетирането е изключително важно в много области. Уязвимите групи от населението, децата, възрастните, хората с увреждания трябва да бъдат по-защитени. Би следвало да се предприемат правни действия срещу нелоялните търговски практики, един финансов продукт винаги може да заблуди потребителите и те трябва да бъдат защитени. Рамката за потребителите за следващите години трябва да бъде финансирана по възможно най-добър начин, за да изпълни своите цели. Благодаря. Благодаря и сега започваме с спонтанните изказвания. Има много хора, които са се записали. Имаме много малко време. Моля всички да спазват времето. Ще бъда много строг. Първо господин Кели. Въпросът е много важен. И това, което докладчикът каза, току-що е много важно, много интересно. Две са, според мен, нещата. Първо трябва да породим, да, да върнем доверието на гражданите. Е, в страна като моята и в други, особено които е, страдат от економическа рецесия, трябва да бъдат е, насърчени хората да харчат, да, да потребяват. Едни нямат средства, други, които имат и могат да си позволят разходите, се опасяват за бъдещето. И в това отношение докладът е много полезен, особено що се отнася до електронната търговия. Мен ми се струва, че някъде 60 40% от потребителите се опасяват да пазаруват е, в интернет, е, просто защото се страхуват, че ще бъде посегнато неправомерно на е, личните им данни. И въпросът за защитата на личните данни и мерките, които приемаме в това отношение, ще имат и важно економическо въздействие. Освен това, е, е много важно, както каза докладчикът, е, че процесът тече през целия живот. Е, както е, всеки ден до края на живота си човек научава нещо ново, така той трябва да бъде и опазван през целия си живот на потребител. По-нататък господин Корея де Кампус. Благодаря, господин председател. Поздравявам колегата докладчик е, за работата му. Е, ние, разбира се, познаваме проблематиката, традиционната проблематика на защита на потребителите. Е, аспекти като договори, възможност за подаване на рекламация, потребителски гаранции и така нататък. Всичко това е известно, но днешната економическа криза е, ни налага да приемем неотложни е, мерки срещу е, хищническото поведение на немалко търговци, целящи да гарантират собственото си оцеляване за сметка на гражданите. След това въпросът за банковото обслужване – е, много хора при днешните економически условия не разполагат с достъп до елементарно банково обслужване. В това отношение обслужването на малките и средните предприятия, както винаги, е от е, голямо значение и така нататък. Така нататък. Госпожа Миранда. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя Мигел Гарсес Рамон, защото докладът му идва так му на време. В момента хиляди са засегнати от кризата във връзка с ипотеките, както и от кризата породена от финансовите продукти. Това много добре сте го описали, колега, във вашия доклад а, Банките просто злоупотребиха и употребиха хората. Те се гриха за печалбите си, а не за правата на потребителите. Както деца, така и възрастни хора, които не бяха достатъчно грамотни, са подписали такива финансови продукти и нямат достъп до парите си. Господин Ферейра. Um Благодаря, господин председател. има едно скрито предположение, което често се изказва във връзка с политиката за защита на потребителите. Колкото повече се задълбочава общият вътрешен пазар, колкото повече либерализация има, толкова по-добре за потребителя и толкова по-защитени са правата, правата му. Това е пълна заблуда. Стана достатъчно ясно, че приватизацията и либерализацията вредят на потребителя. Ето какво стана с финансовите услуги. Либерализацията и дерегулацията причини скандали и в селско-стопанската политика и намали сигурността на снабдяването с хранителни продукти на хората. Трябва да подновим този дебат, но да бъдем реалисти и наистина да се застъпим за правата на потребителите. Госпожа Сехналова. Děkuji, pane předsedo. Благодаря, господин председател. Балансираната политика за защита на потребителите непременно трябва да гледа на потребителите като на равнопоставени партньори на производителите. Първо трябва да се прилага съществуващото законодателство и да се гарантира една работеща система. Другата страна е е, просвещаването на потребителите. Очаквам от комисията да се занимае сериозно с тези въпроси. Също така трябва да продължим борбата срещу нелоялните търговски практики. Има много такива практики, които влияят върху избора на потребителя, особено по-възрастните потребители, които са много уязвими. Благодаря. Господин Галперт. Köszönöm szépen, elnök úr! Az európai fogyasztók évről évre új és újabb... Благодаря. Всяка година за европейските потребители има все повече и повече предизвикателства. Ние трябва да се опитаме като законодател да се справим с тези предизвикателства и да дадем необходимата подкрепа на организациите на потребителите. Защита на потребителите и достъпа до информация са изключително важни. Много е важно да се създаде европейска система в това отношение и тя трябва да бъде насочена най-вече към различните храни, които се внасят в Европа. Тъй като вноса на храни възлиза на, на милиарди. Аз подкрепям казаното от докладчика. Благодаря госпожа Прендергаст. Thank you, Chair and colleagues. Well, I commend... Благодаря, господин председател. Колеги, аз приветствам работата на колегата в отговор на потребителската програма на комисията. В днешните економически условия, предвид поляризирането на възможностите за достъп до основни стоки и услуги, трябва да помним, че правата на гражданите са от съществено значение за тях трябва приоритетно значение да отдадем на защитата на онези, които са в най-уязвимо положение. Особено в финансовия сектор, особено предвид финансовите затруднения, от които страдат гражданите във връзка с ипотекарното кредитиране and must not be allowed to further punish customers. Ние не можем да допуснем банкерите е, да хвърлят е, е, всичките беди за своето поведение на главите на гражданите. Благодаря, господин председател. Следващият урал. Благодаря, господин председател. Много е важно да подкрепим това становище този доклад, особено по отношение на подвеждащата реклама. Е, тук имам предвид децата и децата под 12 годишна възраст. Най-вече те са особено изложени на вредно въздействие. Ако вземем предвид вече съществуващото законодателство, прието преди повече от десетина години, ще, ще видим, че не може да има насочена специално към децата реклама. Много често се рекламират продукти, които за децата могат да са вредни, вредни за тяхното здраве. Така че тези продукти трябва да бъдат разработени и рекламирани така, че да не се вреди на здравето на децата. Когато се прави реклама на алкохол, цигари, трябва да сме особено предпазливи. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Искам първо да поздравя е, докладчика за този навременен и подробен доклад. Комисията си е поставила амбициозни цели за следващите години. Европейските потребители са изложени на нови предизвикателства във връзка с глобализацията, дерегулирането на пазарите и новите тенденции. Наистина е крайно време да се действа бързо и се надявам, че комисията част по-скоро ще осъществи мерките, които съобщи, че ще предприеме. Откакто е въведен общият пазар, развитието в него протича много по-бързо от развитието по отношение на закрилата на потребителите трябва да се проучат моделите на потребление. Рамката за, за крилата на потребителите е крайно необходима. Благодаря. Господин Шемета за заключително изказване. Програмата за потребителите и цялостната стратегия за потребителите са в основата на нашите действия. Тук трябва да привлечем всички заинтересовани страни, националните органи, включително тези, които отговарят за изпълнението на правилата, потребителски организации и разбира се бизнеса. В тази връзка искам да благодаря конкретно на докладчика господин Гарсиас Рамон и на докладчите в Сянка за свършеното. Докладът, който сте изготвили, дава на комисията много важни насоки как да доразвие програмата за потребителите и как да изпълни през следните години. Приветствам сближаването на позициите между европейските институции, включително и съвета, който прие положителна резолюция през октомври в полза на цялостния междусекторен подход с потребителската политика, като основен елемент от работата на единия пазар. Потребителите са двигател на пазара, а пазарът е двигател на економиката. Както се посочва в доклада, ние ще структурираме нашите действия върху четирите основни стълба в програмата за потребителите. Безопасност на потребителите, по-голямо информиране на потребителите за техните права чрез разяснителни кампании, подпомагане на дейността на потребителските организации, подобряване на мерките за правна защита, привеждането на потребителските права в съответствие с економическите социални промени, които включват отчитане на потребителския интерес в основни секторни политики, като по този начин ще се подобри тяхната ефективност. В тази връзка приветствам факта, че парламент е определил основните сектори финансови услуги, дигитални услуги, енергетика и транспорт. В доклада основателно се настоява да се отчитат потребностите на уязвимите потребители и към преминаването към по-устойчиви модели на потребление. В доклада е ясно, госпожи и господа, че ние сме до голяма степен съгласни с това колко важна е потребителската политика за европейските граждани. Тя добива все още по-голямо значение в този момент, когато мнозина се намират в затруднено положение. Не трябва да забравяме, че често като потребители гражданите оценяват Европейския съюз в ежедневния си живот. Трябва да сме сигурни, че инициативите, включени в програмата за потребителите, ще бъдат изпълнени в полза на гражданите. В тази връзка в началото на 2014 комисията ще представи доклад за изпълнението на правителската програма пред Европейския парламент. В заключение искам да подчертая, че комисията оценява ценния доклад, изготвен от парламента, който ще е основен допринасящ фактор за работа на комисията в сферата на политиката за потребителите. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви за заключителното изказване. Преди да минем към следващата точка от дневния ред, искам да направя едно съобщение.